Uh, Колеги, заемете местата си. Ще започнем веднага. Започваме с приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, считаме дневния ред за прият. Продължаваме с съобщения на председателя, езиковия режим. За съжаление има превод на френски, немски, нидерландски, испански, португалски, унгарски, латвийски, полски, словашки, български и румански. Само. Това са единствените езици, на които ще има превод днес. На второ място. Съобщение на председателя. Днес получихме позицията на преработения регламент за Европол според член 66. Позицията е идентична с договорения текст и позволява рамен прием на този текст на ранно второ четене. Господин Диас Демера предлага следния график 20-21 април обсъждане на проекто препоръките за второ четене в Либе и крайен срок за изменения само на английски. 28 април гласуване в Либе е второ четене и на 10, 11, 12 май гласуване на пленарно заседание на второ четене. И така, минаваме към трета точка, приемане на протоколите. Ако нямате възражение, считаме ги за приети. И така, всички готови ли сте вече? Минаваме на четвърта точка. Знаете от разменените писма миналата седмица, че имаме две важни точки за днес. Ще се опитам да изпратя всичко в най-кратки срокове. Първо четвърта точка, четвърта и пета, обсъждане на проекто препоръките за второ четене. Обсъждаме тези точки след решението на председателския съвет относно пакета мерки за защита на данните и също така за пътническите досиета. Ако вие слушате внимание на 8 април, беше прият пакета и текстът бе предаден на парламента. Съобразно законодателната процедура, председателя на парламента днес при откриване на пленарното заседание направи своето съобщение. Според член 66 документите са предадени на нашата комисия за второ четене. Текст, внесен от съвета, отговаря на договореното от декември месец и комисията на 17 декември го прие. На всички изпратих писмо миналата седмица на 17 декември след гласуването и становището на съвета съответства на а, одобреното от комисията след удостоверяване от а, юристите, лингвисти. И така, възоснова на всичко това, ще, двамата докладчици ще имат време за кратко изказване и също така на председателството ще дам думата. Докладчика за директивата за защита на данните. Лаурестин, моля, господин Лаурестин, госпожо Лаурестин. Няма да повтарям вече казаното от вас относно решението на съвета и готовността за приемане на този текст. Това, което само искам да кажа е дълбокото ми удовлетворение. Дойде деня, в който сме готови да имаме пакет с мерки за защита на данните, включително регламент, директива и също така за пътническите досиета. Хората именно това очакват от нас. Аз също така се радвам, че имаше сътрудничество с докладчиците в Сянка, във всички групи и се умяхме да постигнем този резултат, който на фона на напрежението напоследък доказва, че Европейският парламент, съвета и комисията се обединиха по нещо, което е съществено. И така ние доказваме какви са точно европейските ценности, основните права на човека са защитени на фона на тези трудности, които преживяваме с необходимостта правоохранителните органи да противодействат на тероризма. Така че това е много важно. И на последно място, но не по значение – ние видяхме от какво решаващо значение е сътрудничеството. Вишахме колко е, е важно да има обмен на информация и с тази директива ще можем да гарантираме, че всичко ще протече много по-гладко. Благодаря. Председателя, благодаря. Докладчика за регламента за защитата на данните. Господин Албрехт, има някои затруднения с придвижването и от негово име имате думата. Благодаря. Всъщност няма как да повлияем на движението по улиците. Ян Филип не може да бъде тук. Мисля, че ще дойде всеки момент, но така или иначе той ми предаде това съобщение. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в Сянка. След повече от 4 години на работа в качеството ми на докладчик, аз съм готов да представя проекта на регламент и да го представим на съвета. Това е плод на усилията на всички законодателни институции. Имахме гласуване на първо четене от март 2014 година. Имахме приемане на общ подход от съвета от юни 2015 година. Споразумението от декември в рамките на Люксембургското председателство представлява важен сигнал – Знаете, че комисията и парламента и техните председатели говориха за важността на това споразумение. През декември Корепер прие предложението, същото въжи и за комисията Либе на парламента и всичко това демонстрира, че сме готови и сме отдадени на идеята за стабилна защита на данните на хората, е, за защита на потребителите и от друга страна създаването на потенциал за растеж, е, на истински вътрешен пазар. Искам да подчертая още веднъж, че тези две страни на монетата не се самоизключват. Обеден съм, че защитата на данните не само е предварително условие за доверието и за иновациите в цифровата економика, но ще се превърне и в ключа към успеха за нашите економики. Ние, европейците, не само изнасяме е, високото ниво на защита онлайн за предостаналия свят. Не, е, в утрешния ден ние трябва да бъдем лидери, защото цифровизацията ще пропива всеки един аспект от нашия живот. И този текст, който приемаме, е огромна стъпка напред към създаването на единна правна рамка за, за бъдещия свят. И това е нашия шанс да окажем въздействие върху този процес. Искам още веднъж да благодаря на докладчиците всяка Сянка и на всички колеги в парламента, в комисията и в съвета. Искам да благодаря на всички заинтересовани страни за положените усилия, за откритостта, за приноса към този окончателен резултат. В светлината на широкото споразумение и широкия консенсус, който имаме, ви приканвам да приемем текста утре сутринта в тази комисия и в четвъртък в пленарна зала. Мисля, че всички ще бъдем доволни от крайния резултат органите по контрола на защитата на данните, държавите членки трябва от тук нататък да правят всичко възможно, за да може защитата на данните на европейците да се превърне в практика. Имаме нужда от нещо подобно и днес, и утре. И така приключва цитата на речта на Ян. Ще чуем Силви и след това и представителя на съвета. Благодаря, господин председател и съвета приветства това важно споразумение, постигнато миналия декември. Споразумение по директивата и регламента за защитата на данните в сферата на наказателното право. Преговорите бяха интензивни, но ефикасни и ефективни. Освен това, от името на съвета искам да благодаря на комисията Либе и на докладчиците Марио Лауренстин и господин Албрехт. Благодаря им за положените усилия и за конструктивния подход. Общия регламент за защита на данните е, създава цялостната рамка защитата на данните. Благодарение на него ще се създаде вътрешен пазар за данните. Директивата за защитата на данните в сферата на наказателното право гарантира ефикасното сътрудничество в областта на полицейското и съдебното е, взаимодействие. Днес и утре комисията Либе ще е, подготви почвата за, за приемането на тези два текста. Те ще бъдат гласувани в пленарна зала в четвъртък и да се надяваме, че те ще зададат рамката за защита на данните за европейските граждани в един свят на цифрова комуникация. Благодаря, казва председателя и на трима ви. По отношение на процедурата, както ви казах в своето съобщение от 7 и 8 април, крайният срок за внасяне на изменение е 10 вечерта днес. Всички изменения трябва да бъдат внасени и разглеждани само на английски, както се договориха координаторите. Освен това, измененията могат да бъдат внасени само по силата на член 66 от правилника за дейността. Отново казвам, крайния срок 10 вечерта, 11 април. Гласуването в комисията Либе ще бъде във вторник на 12 април в 11.15 в тази зала. Уважаеми колеги, ако всичко е ясно, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 6. Още една жертва имаме на проблемите с трафика, така ли? Госпожа Викстрем отсъства. Какво да правим? I think we can um, maybe is, uh, is Mrs. Wickstrom... Госпожа Викстром, много ли ще се забави? Може да ми сигнализирате. Пет минути, така ли? I'm not sure what to do here. Uh, Уважаеми колеги, дайте ми само минутка. Ще проверя кога евентуално ще дойде госпожа Викстрюм. Мисля, че ако колегата закъсне твърде много, ще трябва да минем към пакета за границите, пък след това ще говорим за учените, за студентите и така нататък. Добре, колеги, нека да преминем към точка 7 от дневния ред. Не искам да ви бавя тук. Знаете, в Страсбург сме и искаме да спазим времето. Виждам, че някои си правят снимки, други разговарят. Е, няма проблем. Независимо от радостния характер на, на обстановката тук, мисля, че следващата точка е много важна. Постоянно влизат хора в залата. Дали ще е госпожа Викстром следващия, който влиза май не. Точка 7. Нека да станем малко по-сериозни. Европейската гранична и брегова охрана. Колеги, това досие е политически приоритет за нашата комисия. Знаете, сроковете не са достатъчно дълги. Трябва да има стабилен контрол на външните граници на Шенген, тъй като нямаме граници вътре в Шенген. Предложението за европейска гранична и брегова охрана, след като се приеме, ще укрепи контрола на външните граници, като се справи с редица слаби страни е, по отношение на настоящия регламент за Frontex. Нашия докладчик е господин Пабрикс. Дали е готов след докладчика ще дам думата на комисията и на председателството не повече от 10 минути и след това ще дам думата на господин Леджери и на господин Виеворовски. Те ще се изкажат за около 7 минути, всеки един от тях и след това ще говорим по досието с докладчиците в Сянка и другите колеги депутати. Уважаеми колеги, Започваме работа по това досие. Ще дам думата първо на господин Пабрикс. Той ще ни представи проекта на доклад. Извинявам се, че трябва да сменим малко дневния ред. Готов ли сте, господин Пабрикс? Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви представя проекта на доклад относно европейската гранична и брегова охрана. Както всички добре знаем и както и вие споменахте, това предложение ни беше дадено от Европейската комисия, само че това се случи неотдавна. Аз съответно и всички други докладчици в Сянка работехме под натиск. Преди да говоря по същество и да представя контекста, ще кажа няколко думи и за формата. Много се радвам, че работим в дух на сътрудничество, в дух на прозрачност. Това въжи за сътрудничеството ни с всички докладчици в Сянка, от всички политически групи. Мисля, че всеки проявява желание да се работи конструктивно и в резултат на всичко това разполагате с проекта на доклад и ще може да се произнесете. Що се отнася до самия доклад, няма нужда да наблягаме още веднъж на това колко е важно шенгенското пространство за Европейския съюз. Колко е важно то за самите нас тъй като знаете, че трябва да се справим с миграционната криза, пред която сме изправени в момента. Шенген е едно от най-големите постижения на Европейския съюз по-настоящен, поради това, че външните ни граници са поставени под натиск, ние сме изправени пред сериозен риск, а именно да се откажем от нещо. В този случай това е Шенген. За да не се случва това, е много важно да се опитаме да подобрим администрирането и управлението на външните ни граници. Тук времето е от значение. Обезпечената обща европейска граница е предварително условие не само за да решим по-добре миграционната криза, тъй като в момента всички страдаме, но е и предварително условие за сигурността на нашите граждани и на нашите държави. Всички знаем за ужасяващите терористични атаки в Париж и в Брюксел и знаем, че подобни събития ще има и в бъдеще. Ето защо трябва да направим нещо, за да гарантираме своята сигурност. Няколко думи за основните принципи в този проект на доклад. Нека в началото да кажа, че бяха изказани критики от онези, които се опасяват, че засиленото сътрудничество в управлението на границите може да е в ущърп на суверенитета на държавите членки. Това въобще не е вярно. Ако погледнете проекта на текст, а зад него стоим всички ние, колегите, които работехме по него, агенцията увеличава суверенитета на държавите членки, защото Европейския съюз е толкова силен, колкото най-слабото звено в него. И ако успеем да увеличим подкрепата за страните, техния капацитет ще се увеличи. Мисля, че е важно да демонстрираме пред европейските граждани, че Европейския съюз е един ефективен проект. Не в всички свои политически действия и решения сме действали така, че да останем горди от себе си. Създаването на агенция, която да подобри самия Frontex е пример за това как можем да демонстрираме, че Съюза наистина може да е ефективен и че можем да станем по-добри управленци на своите граници. Нашите граждани имат нужда от по-голяма сигурност и те трябва да вярват в потенциала за действие на Европейския съюз. По отношение на самото предложение, тук има два основни принципа. На първо място, Необходимо е да се гарантира, че предложението на комисията ще превърне в крайна сметка агенцията в нещо по- ефикасно, отколкото съществуващия Фронтекс. На второ място, е, всички имаме притеснения относно сроковете. Ако не успеем с сроковете, ние ще се провалим с всички други планове в областта на граничната сигурност, е, вътрешната сигурност, кризата с бежанците, с мигрантите. Така че няма как да успеем в това мащабно начинание, ако не успеем да се договорим относно сроковете. На трето място, естествено, работим прозрачно и се опитваме да вземем предвид всички предложения, които се появяват от всички страни, от всички партии, от всички докладчици в сянка. Мисля, че всички докладчици сме зад основната идея на, на този документ. По отношение на малко по-проблематичните аспекти на доклада. За един от тях вече говорих суверенитета. На следващо място, нещо, което занимава някои колеги. Какво да правим, ако една държава членка отказва да сътрудничи, дори да е подложена на външен натиск и на миграционен натиск? Мисля, че и тук намерихме един добър компромис да не подкопаваме суверенитета на държавите членки и въпреки това да намерим правилно решение на проблема. Има едно много добро предложение на комисията за резерв за бързо реагиране, в който да има 1500 гранични служители, както и е, други експерти, които да се изпращат в ситуации на криза в държави под натиск. Е, Всъщност аз бих нарекал този резерв резерв за, за, за, за бързо реагиране или на английски rapid reserve team, а не rapid reaction по-скоро, а не rapid reserve, както, както се предлага. Същото въжи и за служителите за връзка или liaison officers на английски. Те трябва да се пращат в някои конкретни държави, но ние предлагаме всъщност те да могат да бъдат изпращани във всички държави. Е, и освен това смятаме, че те ще помогнат за добрия и бърз обмен на информация. Агенцията може да помогне на държавите членки тогава, когато те са изправени пред проблеми чрез използване на различен инструментариум. Всъщност тази агенция ще има много голям технически капацитет и ако има някоя държава членка, която е малко по-бедна или малко по-слабо звено, в веригата ще може да и се помага. Държавата ще може да получава помощ по отношение на издирването, спасяването, но не само. Много е важно Европейския съюз да покаже, че е ефективен. И той не трябва да забравя основния си принцип, основните човешки права. Мисля, че агенцията, която предвиждаме, трябва да разполага с много предпазни механизми и защитни механизми за правата на, на всеки един индивид, всяко едно лице, което може да попадне в обхвата на действие на агенцията. Агенцията трябва да е отчетна, трябва да работи видимо. Тук стигаме и до ролята не само на съвета, но и на комисията и на Европейския парламент. Мисля, че парламента трябва да играе роля, когато се номинира директора на тази агенция, независимо дали става дума за изпълнителен директор или за заместник изпълнителен директор. Мисля, че ако успеем на време с това подобрение на Frontex и с създаването на агенцията за гранична и брегова охрана, това може да покаже, че Европейския съюз е ефективен. По този начин ще върнем и надеждата, и доверието у европейските граждани. Те ще вярват в нашия съюз в по-голяма степен и мисля, че това е една а, тежест на плещите на агенцията. Тя трябва да работи за това доверие. И накрая, а, искам да кажа, че не следва да вярваме, че агенцията ще бъде панацея за всички наши проблеми. Не, ще имаме нужда от много бързи ефективни решения по много други досията. Така че нека да не препълваме документа, който ви представям с отлични идеи, всеки може да има такива идеи, но дали там им е мястото? Успех на проекта зависи много от това да се придържаме към сроковете, към конкретното предложение. Не може просто поради добри намерения да разрушаваме този плод на отлична работа. До сега, мисля, че работихме по добър начин с всички заинтересовани страни, с експерти от всички институции. И мисля, че пътя към успеха е начертан. И се надявам, че в следващите няколко месеца ще докажем, че всички групи имат добра воля спрямо този документ. Благодаря. Благодаря. Давам думата на комисията. Господин Декойста. Благодаря, господин председател. Добър вечер. Ще започна с това, което каза в заключение докладчика. Това предложение не е панацея, няма да разреши всички проблеми, които са свързани с а, миграционната криза. Има доста много мерки, които са предложени. Някои от тях бяха прияти, някои бяха приложени на практика, други не. Ние се нуждаем от пълен набор от а, мерки, които да бъдат а, реализирани, за да може да се даде ефикасен отговор на миграционната криза във всичките аспекти. Искам да благодаря на докладчика, както и на съвета, за това, че бързо реагираха на предложението и днес в комисията Либе вече обсъждаме доклада на господин Пабрикс. Това е важно. За да се спаси Шенген, трябва да си върнем контрола върху външните граници. И тук искам да подчертая, че когато говорим връщането на контрола върху външните граници, нямам предвид, че трябва да държим вътре нашите хора, а трябва да решим дали дадено лице има право да влезе и ако няма такова право, да остане извън границите ни. Не става дума за създаване на крепост Европа, а едно по-добро управление на външните граници като част от доброто управление на миграцията. Искам да благодаря на господин Пабрикс и на докладчиците в Сянка за конструктивните заседания, които проведохме. Всички са готови да се работи с бързи темпове, по същество. Както в съвета, така и в парламента се забелязва проява на гъвкавост. Това е, стана ясно от доклада на господин Пабрикс. Двамата са законодатели, са ангажирани с това да работят в духа на компромис, за да се стигне до равно приемане въпреки че това няма да реши всички проблеми с миграционната криза. Това е нещо, от което се нуждаем спешно, за да не допуснем подобни неща да се случват в бъдеще и да не бъдем изправени пред подобни кризисни ситуации. Искам да обърна внимание на един аспект, а именно, че неодавна получихме становището на Европейския орган за защита на данните това предложение трябваше бързо да се предложи от комисията, затова не можахме да проведем предварителни консултации, но се радвам, че както докладчикът, е, така и председателството в компромисния текст вече са взели предвид редица от предложенията, направени от е, органа за защита на данните и за това ние ще видим по какъв начин можем да отчетем в пълна степен становището при воденето на допълнителни преговори по предложението. Едва ли ще се изненадате, че както в съвета, така и в проекто доклада на господин Пабрикс са подчертани въпросите на оценката на уязвимостта и оценката на шенгенския механизъм, както и нуждата от осигуряване на ресурси и е, технически средства за агенцията, за да може тя да осъществява своята дейност. Може би да го кажем по по-прост начин. В е, съвета по време на разговорите имаше проява на тенденция да има повече присъствие на държави членки в Европейската гранична и брегова охрана, да бъдат прехвърлени част от отговорностите, да бъдат разпределени отговорностите на управляващия съвет. В предложението на господин Пабрикс се набляга на нуждата от повече парламентарен контрол, ролята на парламента в процедурите по назначаването на изпълнителния директор. Мога да приведа един пример при оценката на уязвимостта в съвета. В компромисния текст се казва, че държавите членки трябва да извършват такава оценка на уязвимостта в доклад на господин Пабрик се казва, че парламентът е, също трябва да получи е, тази оценка на уязвимостта и е, тези оценки трябва да са напълно съвместими една с друга. По време на тристранните срещи, след като бъде изготвена позицията на Либе, да се потърси нужния баланс, като се отчете междуинституционалния баланс – но ако има готовност, готовност за компромиси, ще е възможно да се постигне споразумение, което да удовлетворява всички. В този контекст искам да ви съобща, че в съвета участваме конструктивно в дискусиите, както го правим и тук при вас. Съветът постигна общ подход по въпроса. Искам само да спомена, че комисията не е приела някакви промени, които се разглеждат в съвета. Разбира се, като Европейска комисия ние искаме първо да чуем и позицията на Европейския парламент, след което да дефинираме окончателната ни позиция за евентуални промени в предложението. Тоест, ние очакваме да чуем мнението на докладчиците в сянка днес, да знаем какво мислят те по отношение на проекто доклада на господин Паврикс и сме изцяло готови да се сътрудничим в тристранните срещи, за да се намери бързо и ефикасно решение. Благодаря, господин Декойстер. Сега господин Люстеберг от името на съвета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за поканата тук в Страсбург за представенето на проекто доклада и разискванията по него. Искам да благодаря на докладчика, господин Пабрикс, на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество по това досие. Искам също да спомена и ролите на Европейската комисия. Сътрудничеството с нея също е добра. За съветът е едва ли изненадващо, че това досие е приоритет, и то абсолютен приоритет, поради ситуацията по външните ни граници. Беше определен ясен срок от страна на председателството през февруари на Европейския съвет. Държавните и правителствени глави решиха, че трябва да се ускори работата по това досие, за да се намери политическо решение до края на първите 6 месеца на годината. Радвам се, че мога да отбележа, че останалите институции, които участват, също са поели такъв ангажимент. В съвета ние ускорихме работата ни от тогава насам което доведе до постигане на съгласуваност на текст в съвета миналата седмица. Председателството разполага с мандат на съвета да започне преговори с, съвет, с парламента и ние очакваме това да стане. По същество бих искал, така както казах представителите на комисията и доклада, че и за съвета също е важно това, че имахме една добра основа, а именно предложението на Европейската комисия. Най-важните промени са свързани с принципа за споделена отговорност и намеса. Управлението на външните граници е отговорност на държавите членки. Трябва да се направи оценка на уязвимостта, правото за намеса. Тук виждаме е съществена роля. И съветът може да вземе решение по предложението на комисията. Имаше въпрос от докладчика, ако една държава членка не иска да следва взетото решение, какво става тогава? Ние намерихме решение, което спазва, надяваме се, суверенитета на държавите членки и а, ще бъде много ефикасно. Що се отнася до други важни въпроси, като стратегията за основните права, механизма за подаване на жалби, ние се придържаме в максимална степен към предложението на комисията и се опитваме да вземем предвид също някои от безпокойствата, изразени от органа по защита на личните данни в становището, което изготви на 8 март, 18 март. Извинете. И в заключение ние очакваме да си сътрудничим и в бъдеще с докладчика, с докладчиците в сянка, с комисията, за да можем да постигнем споразумение в рамките на първите 6 месеца на годината. Господин Лижери от Фронтекс има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря ви за поканата и за възможността да споделя с вас оперативен опит. Бих искала да, бих искала да насоча вниманието на моето изказване върху мандата, предложението и втората част ще бъде посветена на отчетността. Разбира се, всичко зависи а, от натрупания опит на агенцията, оперативната перспектива и това, което наблюдавам като изпълнителен директор през последните 15 месеца. Относно мандата, както казаха и останалите изказали се, мога само да потвърдя важността на оценката на уязвимостта на държавите членки и колко важно е автономността на агенцията да се запази при реализирането на тези задачи. Анализът на риска, който осъществяваме в момента, означава, че агенцията трябва да има действително възможност да направи и оценката на уязвимостта по един обективен начин. Относно капацитета, миналата година имаше някои слабости. Беше ясно, че държавите членки, агенцията, Европейския съюз като цяло се нуждаят от повече възможности повече а, гранични служители, повече оборудване, което да може да се разполага в къси срокове по външните граници. Тук е изключително важно да имаме резерв, който да ни позволява бърза реакция. Това включва и оборудване, както предлага комисията и текста на доклада. Мога да приведа и пример за това какво беше направено през последния месец от страна на Фронтекс. Ние създадохме възможност да се вземат под найем въздухоплавателни съдове или пък това ни позволява да се справяме с някои недостатъци, когато държавите членки се окажат не в състояние да осигурят нужната въздухоплавателна техника. Агенцията може да играе своята роля в това отношение. Сега Frontex не се информира за плановете на държавите членки, ако искат да съкратят някои постове в тяхната гранична или брегова охрана, тук може да се предвиди Frontex да подобри оперативната координация в тази сфера. Мога също да потвърдя, че сега агенцията не се занимава само с въпросите на миграцията. Събитията от миналата година показаха, че има потребност да бъдат преодоляни тези действия, които са в отделни ниши, да се укрепи втория, третия стълб, трудностите в това отношение да бъдат преодоляни. След терористичните атаки през ноември, съвета по вътрешни работи и правосъдие поиска от Фронтекс да подкрепи държавите членки в горещите точки. Това е пример за това как е, агенцията в рамките на съществуващия мандат може да развие по-добро сътрудничество с е, Европол и с правоприлагащите органи. Така стигам до въпроса за личните данни. Това е чувствителен въпрос. Предложението е амбициозно. Мога само да подчертая, че когато агенцията оказва подкрепа на държави членки в горещите точки когато екипите на гранична и брегова охрана се разполагат в държави членки, за да могат те да бъдат максимално ефикасни, и да дадат добавена стойност, трябва да са в състояние да използват наличните бази данни, като Шенгенската информационна система, визовата информационна система, както и други бази данни, които са важни за бреговата охрана в бъдеще. Би било по-ефикасно и по-лесно и по-прозрачно агенцията за гранична и брегова охрана да има достъп до тази база данни. Разбира се, отчетността, цялостна система за мониторинг за използването на достъпа до лични данни трябва също да е на лице. Бих искал също да спомена сътрудничеството с другите агенции в областта на вътрешния ред и правосъдието. Споменах сътрудничеството с Европол, то беше подобрено. Например, така наречения Педро проект, който се прилага в рамките на операцията Трайтън в, Трайден в Италия и ще се разшири. Това е пример как може да се използват лични данни, събрани от Frontex и предадени на други правополагащи агенции. Освен това, трябва да се сътрудничим с ЕАЗО, за да има едно балансирано управление на границите и Frontex е готова да направи това. Правната рамка ако е по-добра, тогава и агенцията ще може в по-добра степен да се сътрудничи с останалите агенции. Относно бреговата охрана, искам да подчертая, че тази година агенцията ще посвети повече от 100 милиона евро за морски операции. Това може би е една от най-големите крачки напред за агенцията за развитие на сътрудничество с бреговата охрана както и с други правоприлагащи агенции, с митниците. Сега се сътрудничим с останалите агенции, като Агенцията за контрол на рибанството или пък Европейската агенция за морска безопасност. Работим по пилотен проект. Това показва, че в бъдеще ще е изключително важно за доброто управление на външните граници агенцията Frontex да може да се сътрудничи в по-голяма степен с бреговата охрана, както и с агенциите по морска безопасност. Сега няколко думи за отчетността и основните права. Това също се базира на личния ми опит като изпълнителен директор на Фронтекс. Чутам, че е изключително важно за агенция като Фронтекс да бъде разглеждана като агенция, която е подложена на граждански контрол, която е отчетна. Затова многократно съм бил канен от вашата парламентарна комисия, както и от други комисии на Европейския парламент, както и от национални парламенти. Винаги, когато е било възможно, ние сме отговаряли на въпроси и сме отговаряли на този призив за отчетност. Също си е, сътрудничим с органа за защита на личните данни, с Европейския омбудсман и други, за да може да се спазва в пълна степен на изискването за а, ненарушаване на основните права. Агенцията а, трябва да е максимална степен прозрачна и отчетна. Това е моето схващане. Доброто сътрудничество между агенцията и държавите членки. Това е друг въпрос. Понякога е трудно разбираемо за други институции, за държавите членки. Като изпълнителен директор, обаче аз очаквам да има повече яснота за да е ясно кой за какво отговаря. По време на съвместните операции отговорността, отчетността трябва да са ясно очертани. Това е важно, за да имаме една ефикасно работеща агенция. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Леджери. Ще чуем, разбира се, какво ще кажат и докладчиците в Сянка, но искам да чуя и тях също така. Но преди това ще изслушаме съвсем за кратко господин Биевировски, представител на надзорния орган. Господин председателю, госпожи и господа, за мен е удоволствие да имам възможност днес да представя пред тази комисия основните заключения и някои препоръки от надзорния орган за защита на данните в, на европейските институции институции. Това е становището на надзорния орган, което бе внесено през март тази година на базата на предложението на комисията от миналия декември. Джовани Бутарели и аз сме на мнение, че съответствието с изискваните защита на данните е ключ към успеха на инициативата за гранична и брегова охрана и способността да а, отговаря на правните изисквания. Това е и отговорност а, пред гражданите на Европейския съюз. Миграционната криза, терористичните серията нападения във Франция през миналата година, през март месец тази година в Брюксел, всъщност доведоха до това махалото относно неприкосновеността на личния живот да отиде в друга крайност. И необходимо да има смислени мерки за защита на границите и подобряване на усещането на европейските граждани за безопасност. Трябва да предприемам необходимите действия, съответните правно издържани действия, за да се противодейства на тероризма и престъпността. Това е важна а, задача на европейските институции, което означава, че всъщност а, това не а, предопределя други мерки, а, свързани с защитата и неприкосновеността на личния живот. Това е голямо предизвикателство, пред което се изправи на тези, които разработват политиката за защита на а, данни за да могат те да докажат е, пропорционалността на тези мерки и съобразяването им с е, целите в политиката. Това, за което ние говорим, може да доведе до навлизане в а, е, и нарушаване на правата на бежанците, които са най-уязвимата група и хора, които се нуждаят от особена защита. Знаем, че Европейският съд, когато прилага условията, залегнали в хартата за подобни инициативи, тогава са изключително високи критериите за оценка. Нашето мнение всъщност е, извежда на преден план пет важни а, причини за загриженост относно защитата на данните. Необходимо е предложението да бъде съвършенно ясно и по-приложимо. Проведохме няколко срещи с холандското председателство, с комисията, за да търсим възможности за да включим всички тези препоръки. Също така имах възможност два пъти миналата година да посетя Frontex и също така да, така да се срещна с господин Лежиари в Брюксел. На първо място, ние сме притеснени относно двояката цел на тази инициатива. Управление на миграцията от една страна и сигурността и правоохранителните задачи от друга страна. Ясното дефиниране на тази цел, свързано с защита на данните, всъщност би гарантирало правилната оценка и е, спазването на принципите за защита на данните. Тези, е, тази двояка цел изисква оценка, що се отнася до легитимност, необходимост и пропорционалност. Така че ние препоръчваме изрично и отделно да бъдат разработени тези две цели, за да се подпомогне предварителната оценка Необходимостта и пропорционалността на обработването на данни трябва да се съизмерва предварително и на базата на целите, които тези данни би трябвало а, да постигнат. Ние най-искрено се надяваме, че това ще е възможно, ще е възможно да бъде намерен правилния баланс между управлението, управлението на миграционните процеси, сигурността и също така спазване на изискванията за защита на данните на мигрантите и бежанците бежанците, но голям напредък в този посока не е постигнат все още. Така че ние повтаряме още веднъж тази препоръка. Що се отнася до правната сигурност и прозрачността, ние също така препоръчваме да се а, разясни, да се поясни а, приложното поле на агенцията и други оперативни задачи, които се изпълняват. Затова ние предлагаме конкретно да бъде направен опис на различните категории данни, които ще бъдат използвани и или които ще бъдат предоставяни на агенцията. Бихме искали ясно разграничение на отговорностите между новата агенция, която ще бъде предмет на наблюдение от Европейския надзорен орган и също така държавите членки на Европейския съюз, така че да няма раз размиване на отговорността по отношение защитата на данните. Изключително много се радвам, че докладчика господин Пабрикс и също така и комисията споменаха отчетността. Господин Леджери също участва, а, се включи а, към тези а, мнения. Отговорността на агенцията а, би трябвало да бъде обект на контрол и се радвам, че господин Леджери също така споделя това виждане. Що се отнася до предаването на данни извън Европейския съюз и това е четвъртата точка, на която бих искал да се спра. Ние си сътрудничим с други организации, организации в трети страни за целите на връщането на лица. Тук е необходимо да има по-добро сътрудничество и съвета. Смятаме, че е включило този аспект в документа. И на пето място ние приветстваме различните мерки за защита за, на основните права, съдържащи се в предложението на комисията. Още веднъж подчертаваме колко е важно а, субектите да бъдат информирани за обработката на данни, какви са целите на тази обработка, какви са правата им по отношение защитата на данни и тази информация следва да бъде предоставена и на мигрантите, беженците, съобразено с езика, който те разбират, тяхната възраст, като се избягва тежък правен език. Ние знаем, че след като този регламент бъде възприят и след като приложим пакета с мерки за граничната охрана, а, няма да може да се променят правилата, затова ние сме готови да предоставим своята помощ на законодателните органи в хода на преговорите и договарянето на всички тези документи. И в заключение ние сме наясно с последните развития в областта на сигурността и миграцията, новия пакет от мерки за умни граници, това, което бе представено от комисията миналата седмица. Тези инициативи са свързани с инициативата, която обсъждаме в момента и ако те бъдат приложени, по отношение обработването на данните на граждани на трети страни. Ние препоръчвам изключително внимателно да се подходи към тази тема, за да не бъдат третирани гражданите на третите страни, които навлизат територията на Европейския съюз като потенциални за подозрени лица. Благодаря много на комисията Либе за това, че отправи а, покана към надзорния орган да представи своите виждания пред тази комисия. Искам да благодаря на комисията и на, на Хуанското председателство за това, че ни дадоха възможност да обменим информация за това, което се случва към момента. Председател председателя, господин господин Вие Вировски. Сега имаме около 15 души записали се а, и да, също така трябва да чуем докладчиците в сянка. А, досието е изключително важно имаме достатъчно време, но за да не се уморим прекомерно, все пак сме в Страсбург. Молбата ми е да бъдете кратки, за да можем да чуем всички записали се и да пристъпим и към следващата точка. Точка. Сега господин Лиза най-напред. Ще се опитам да бъда изключително кратък, господин председателю. Искам да благодаря на господин Пабрик за проекто документа, за готовността му да си сътрудничи, но преди да навлеза в подробностите, искам три общи бележки да направя. На първо място, моята група най-общо подкрепя идеята за сформиране на Европейска гранична и брегова охрана. Такава агенция трябва да разполага с нов инструментариум, за да не навлизат Беженците бежанците в Европа. Не само да бъде една правоохранителна организация, тя трябва да бъде част от холистичния подход в Европа. И на второ място, Предложението на комисията е изключително амбициозно. От друга страна, обаче, то бе съставено много бързо, липсва му яснота в някои области. Това трябва да бъде отстранено. И на трето място – Европейският парламент и неговата роля като дем... орган за демократичен контрол а, върху агенциите и също така свързано с вземане на а, решения е доста в страни. Европейският парламент трябва да изиграе ролята, която е предвидена в договорите. Позволете сега тук да спомена някои допълнителни подробности и да се спра на някои от по-важните според мен точки. Първата вече бе спомената. Става дума за споделената отговорност. Предложението на комисията въобще не е ясно, що се отнася кой, какво ще, кой каква отговорност ще носи и в каква област отчетността за действията, които предприемат агенциите заедно с държавите членки а, са наясно разработени, особено що се отнася до репатрирането, основните права, защитата на данните и връзки с трети страни. Бих искал да бъде внесена по-голяма яснота. Допълнително е необходимо това. Изключително много внимание се обръща освен това на репатрирането на лицата а, и създаване на такава служба в агенцията, която не само ще подпомага държавите членки, но би трябвало и да може да ги инициира. Може би се изпраща така погрешно послание, защото тази агенция може да се превърне в агенция, която само се занимава с репатриране на лица. Аз приветствам предложението на комисията за а, създаването на такъв механизъм като отправна точка, но както вече бе споменато, кой ще носи отговорност за защитата на основните права и за санкции при нарушението им? Освен това, спасяването на лицата. Всички нови правомощи, които тази агенция ще има, не включват мерки за нейното участие в спасяването на лица или пък когато възникнат хуманитарни кризи по границите на Европейския съюз. Това трябва да бъде приоритет. Да се гарантира, че има комплексни, всеобхватни операции, ранна намеса и предоставяне на помощ, участие с хуманитарни операции при спасяването на лицата при едно интегрирано управление на европейските граници. Това трябва да бъде съществена част от задачите на тази агенция. На следващо място самото устройство на тази агенция като институция. Според предложението на комисията ще има директор с изключително важни а, функции и силно а, влияние по най-деликатните въпроси. Има място за роля на съвета и на комисията на Европейския, Европейския парламент, обаче като че ли остава в страни. Ако този директор има толкова големи правомощия, то тогава би трябвало а, да има и по-изявена роля от страна на парламента спрямо този директор. Новата агенция, според предложението на комисията, ще има изключително големи правомощия по репатрирането на лицата. Това не би трябвало да подкопае дейността на тази агенция трябва да бъдат предвидени съответните бюджетни средства, каква част от задачите ще бъдат посветени на горещите точки или на спасителни операции. Как и по какъв начин ще бъде извършено това? Благодаря. Благодаря, Питър, докладчика за ЕКР. госпожа Стивенс. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за проекта на текст. Надявам се, че работата, свършена до момента, демонстрира нашето добро сътрудничество. Мисля, че всички осъзнаваме, че новия регламент трябва да е висококачествен и да бъде прият бързо. Европейския съюз не може да стане свидетел на още една година като предходната и ето защо трябва да има инструмент, благодарение на който да се справим с натиска, на който неизменно ще бъдем положени в идните месеци и години. Европейския съюз има нужда от механизъм за защита на своите граници, механизъм за намиране на слабите страни, намаляване на риска и гарантиране на доброто функциониране на шенгенското пространство. ЕКР като цяло подкрепя предложенията на докладчика. Трябва да се намери точното равновесие от една страна между подпомагането на фронтекси и на държавите членки е, от страна на комисията и нейните структури е, и от друга страна суверенитета. Аз е, подкрепям концепцията за интервенция на комисията и на Фронтекс, но това трябва да става само ако има квалифицирано мнозинство в съвета. Фронтекс не трябва да настоява, ако има възражение от една държава членка. От друга страна обаче трябва да има последици, ако отказа за помощ от страна на държава членка е оказал негативно въздействие върху друга държава членка. Тази агенция трябва да може да затваря границите на Шенген. Синергията, сътрудничеството между националните крайбрежни охрани е, е нещо много важно. Това е неизменен аспект от гарантирането на обезпечеността на, на външните ни граници. Но тук не трябва да забравяме, че ще има натиски върху ресурсите, тъй като споделянето на информацията, а изграждането на капацитет, всичко това е нещо, което е свързано с много ресурси. В момента много говорим за необходимостта от обмена на информация. Трябва да има такъв обмен, когато се идентифицират слабости във външните граници на Съюза. Информацията трябва да се споделя чрез Frontex. Всяка придобита информация трябва да заляга в общоевропейските системи за споделяне на информация. Европейския съюз трябва да започне да създава политики, които да са насочени към превенцията, а не само към реагирането. Днешната криза е криза на липсата на превенция. Не знаем обаче какво ще стане след 5 или след 10 години, ето защо трябва да има механизъм за оценка, за да не се стига до там, че при друга криза също да, да трябва да започваме от самото начало. И да говорим за слабости и така нататък. Позволете ми още веднъж да благодаря на докладчика за положените усилия и съм готова да работя и от тук нататък със същите усилия. Благодаря. Благодаря. Натали Гризбек от името на Алде. Благодаря няколко думи като въведение, за да изразя позицията на нашата политическа група. Тя е в съответствие с казаното от колегата Хелга. Искам да напомня някои основни неща относно шенгенското пространство. Обедени сме, че шенгенското пространство не може да съществува, ако външните граници не са добре защитени и гарантирани. Има и известна ирония, че а, това беше установено 30 години след създаването на това шенгенско пространство, ние трябва да запазим свободата на движение на европейците. Това е постижение, което е от най-видимите постижения на Европейския съюз. Ние искаме да запазим Европа като пространство без вътрешни граници и за да стане това, ние трябва да защитим външните ни граници в пълна степен. Това е важно за Европа и особено важно е за европейците, не само за економистите за економическата сфера, но и на гражданите, които имат обща идентичност и които държат на многообразието на своите култури. Няма да навлизам в детайли, искам като докладчик в сянка за моята група да подчертая, че ние подкрепяме проекто регламента за създаване на Европейска гранична и брегова охрана Считаме това като един първ, първ етап, който е изключително важен, който е във вярната посока, за да може да се защитят външните граници на Европа. Искам да подчертая също и някои въпроси, които ще разглеждаме по време на разглеждането на измененията от няколко седмици има някои ръководители, които говорят за тази брегова охрана като нещо, което може да разреши всички проблеми, всички предизвикателства, свързани с миграционната криза на европейската територия. Мнозина от моята група поискаха преразглеждане на системата Frontex. Това го правим от години за да се засилят компетенциите на агенцията, да има нужния бюджет. Но остава да се свърши още много работа. Ние искаме също създаването, и то отдавна, на един истински корпус на брегова охрана. Това, което разискваме днес, е в вярна насока и го подкрепяме. Искам да се спра също на няколко въпроси допълнително. Това, което предлага комисията като възможност за пряка намеса, ако има заплаха за цялото шенгенско пространство, ние бихме да разберем по-добре как може да се преодолее противопоставянето на някои държави членки, както го заявиха, относно защитата на цялата шенгенска територия. Без да навлизам в детайли, също предвижда се е, център за анализ на риска, както и механизъм за оценка на уязвимостта на границите на държавите членки. Аз разбирам разликата между двете предвид е, на ситуацията е, изобщо и прилагането на механизма, предвиден в член 18. Но тези две мерки могат да изглеждат като дублиращи се. Не зная дали не е по-добре да има един единствен център, който да оценява ситуацията в реално време. На трето място, това е насочено към докладчика, който искам да поздравя за ефикасната му работа, за бързата му работа и за доброто сътрудничество. Споделям с него желанието агенцията да бъде ефикасна. И е, аз задавам въпрос не толкова за дублирането, а, а по-скоро за примахването на надзорния съвет, защото имам въпроси свързани с баланса на силите вътре в агенцията. Затова искам да разбера защо а, а, така е замислено от комисията. Някои от колегите вече споменах а, за това, че остава някои важни въпроси, които да бъдат по-добре е, прецизирани, като спасяването, коментарния аспект, а, е, е, също това бюро за връщане в кавички. Бяха повдигнати тези въпроси по един много ясен начин от екипа на агенцията. Благодаря ви. Благодаря. От името на Зелените докладчик Сянка Скак Келер. Ако искате да сте първа, няма проблем. Много съжалявам, казва председателя. Рета е на групата на Обединената левица. Аз съм изморен. Извинявам се още веднъж. Всъщност така е написано и в дневния ред. Така че две извинения ви дължа. Аз не трябва да обвинявам администрацията, естествено. Значи Марина Албиол е първа от името на Обединената левица. Отново се извинявам. Muchas gracias. Благодаря, господин председател. Нашата група никога не е разбирала Фронтекс. Фронтекс не е тук, за да спасява човешки животи. Това е агенция за защитата на границите и тя гледа на мигранта като на враг. Това е основен блок в крепостта Европа и съответно в стремежа да се криминализира миграцията. Настоящото предложение ще превърне Фронтекс в един още по-нечовешки орган и ще бъдат нарушени човешките права. Вече виждаме последиците от модела Европа крепост. Това е Европа на оградите, на стените, на бодливата тел. Не можем да живеем и да се преструваме, че няма хиляди хора, които умират около Средиземно море, е, хиляди хора, които живеят е, в нечовешки условия. Не можем да се преструваме, че няма хиляди души, които са депортирани, хора, които са обгазявани на нашите граници. Нямаме нужда от повече граничен контрол сега. Нямаме нужда от повече гранична полиция. Нямаме нужда от екстернализация на, на, на границите, за да може страни като Турция да действат като тъмничари от наше име. Не. Ние трябва да променим Фронтекс и да имаме една безопасна Европа с безопасни легални пътища за влизане, настоящото предложение няма да има никакви последици. Не ми е ясно, освен това, дали информацията за правата и механизма за подаването на жалби ще се задействат, когато мигрантите са в морето, когато ги обгазяват на границите или когато ги депортират в Турция. На какъв етап ще се дава тази информация? Настоящото предложение третира мигрантите като че ли са престъпници. Целият текст на предложението обвързва миграцията с липсата на сигурност. Подразбира се, че мигранта и терориста са едно и също нещо. Има го това имплицитно. Говори се за защита на, награниците. границите. Е, защитаваме ги от какво? Тези хора не са врагове. Това са човешки същества, които търсят по-добро бъдеще за децата си в Европа. Мисля, че крайното дясно просто узурпира този текст. Те са в основата на това предложение за промяна на Фронтекс. Ние в групата на Обединената левица не сме съгласни нито с духа, нито с целите, нито с буквата на това предложение за нов Фронтекс. Струва ми се, че съвета просто е променил името на предложението, но ние смятаме, че тази агенция спокойно може да бъде наречена агенция за депортиране, за репатриране или за насилствено връщане. А депортацията, насилственото разселване са престъпления. И то престъпления срещу човечеството. В този дух ще са и нашите изменения. Ние сме против цялото предложение. и Искаме да се отървем от него. Благодаря и сега зелените Ска Келер. Благодаря, благодаря на докладчика, благодаря за предложението и благодаря на всички, които представят своята позиция. Няколко конкретни въпроса имам към комисията, ако естествено им дадете възможност да отговорят. В член 26 2 б говорите за това, че Frontex следва да предоставя информация на държавите членки относно трети страни, в които има връщане. Не е ясно обаче каква информация Frontex ще дава на държавите членки. Информация за общото положение, ами ЕАЗО, службата за обежището, също прави такива доклади. На следващо място, говорите за предложение за така наречената зона за загорещи точки. Каква е разликата между тази зона и каква е разликата между горещите точки по-отделно? Това е едно и също ли е или не? Това са две много конкретни неща, които питам. Ние от зелените ще внесем няколко и май не само няколко изменения. Естествено, някои от нашите позиции, които сме изразили на срещата на докладчиците в Сянка, вече са отразени тук. Например, по отношение на човешките права. Това е нещо много важно. Трябва да укрепим ролята на новата агенция, що се отнася до спасяването и издирването. Това е особено важно и за новата агенция за, за, за брегова охрана. По отношение на отчетността, говорихте, колеги, за по-засилената роля на, на парламента, говорихте за избирането на изпълнителния директор. Всъщност, е, правомощията на този нов директор трябва да същите като на тези е, директори на другите агенции, които имаме и нашите правомощи спрямо тази агенция трябва да са същите. Съответно, по отношение на репатрирането, връщанията в трети страни, не става ясно какво ще стане, ако Фронтекс трябва да извършва връщане между трета и четвърта държава. Защото и това е възможно да възникне като ситуация и какво ще стане тогава с човешките права. Ще е много трудно да ги контролираме и да зачитаме човешкото достоинство. Ще внесем изменения по отношение на отговорността и наказателната отговорност в частност. Има голям проблем, защото не се знае кой ще носи отговорност. Изпращатата държава членка, Фронтекс или кой друг. Ще внесем изменения за да приспособим вашия доклад спрямо доклада, по който аз работих заедно с Роберта Мецола. За мен беше чест, между другото. Ще внесем и изменения по отношение на възможностите за интервенция от страна на Фронтекс против волята на държавите членки. По това сме говорили преди. Като въпрос, мисля, че трябва да се взима предвид мнението на надзорния орган и това трябва да става в максимална степен. Жалко е, че не ги чухте преди да напишете текста на предложението. Мисля, че те направиха някои много ценни коментари. Два въпроса, които не са чак толкова конкретни. Споменава се, че Frontex има за задача да гарантира вътрешната сигурност. И това е въпрос сега и към комисията, и към господин Леджери. Естествено, че на границата се следи за това кой влиза, решава се дали ще се спират оръжията, които преминават и така нататък. Но граничната дейност не е 100%. Тя не е вся и все, що се отнася до, до сигурността, затова искам да попитам какво друго ще прави Фронтекс, за да гарантира вътрешната сигурност, защото това понятие е малко странно. Още един въпрос, който може би не е съвсем честен от наша страна, но тъй като се говори за, за бюджет и тъй като Фронтекс вероятно ще получи нови правомощия и съответно това ще има своите бюджетни последици, искам да попитам какви ще бъдат новите бюджетни нужди на Фронтекс? Дайте ни поне някаква приблизителна цифра. Благодаря. Благодаря. От името на СПД господин Корао, няма го госпожа Вимбери, ще се изкаже от негово име. Благодаря, господин председател. Благодаря и за информацията. Много има да абсорбираме, тъй като се предвижда една нова агенция, която ще защитава не само външните, но и вътрешните граници. Мисля, че това е нещо като мярка на паника, тъй като нашата система е в колапс. Доколкото знам, Настоящия Фронтекс трябва да защитава нашите външни граници, само че това не е така. 98% от времето на Фронтекс е посветено на издирване и спасяване. Разбирам тогава защо не се защитават нашите външни граници. Казва се освен това, че агенцията трябва да отговаря за външните граници и най-вече за морските граници. Какво точно ще правят те там, като изключим спасяването и издирването? Точно това искам да попитам и това е много конкретен въпрос. Чухме освен това, че не трябва да се засяга националния суверенитет. Само, че това предложение го засяга. Агенцията ще има право да се намесва на територията на държавите членки ако се счете, че нещо не е както трябва или има някакви липси. Затова искам да попитам по какъв начин, кой и как ще решава кога в държава членка има недостатъци и как ще се прави оценката за нещо подобно. На следващо място. Връщането или репатрирането. Как ще стане всичко това на практика? И как ще стане от економическа гледна точка? В Швеция, например, имаме 80 000 души, които трябва да бъдат репатрирани в следващите две години. Бюрото ще помага ли или агенцията ще помага ли практически и с пари, освен това? Това е още един въпрос. Мисля, че държавите членки трябва да контролират своите собствени граници. Отново ще повторя. Мисля, че съществуващия Фронтекс трябва да не защитава външните граници. Благодаря. Благодаря и последния докладчик в сянка, господин Лебретон от името на Европа на нациите и свободите. Мерси. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Паврикс за това, че много добре е ръководеше работата ни. Този текстор е свързан с безпредседентната беженска криза. Агенцията Frontex съвсем не можеше да се справи с нея. Показа, че е неефикасна. И става дума сега за да бъде заместена от друга агенция за европейска гранична и брегова охрана. Първоначалният текст е особено обезпокоителен за суверенитета на държавите. Беше подобрен текста под ръководството на господин с премахване на надзорния съвет в агенцията, премахва се едно ниво на бюрокрация и се радвам, че това е така. Също се настоява агенцията е да е в полза и в покрепа на държавите, а не да бъде техен конкурент. Също констатирам, че ясно беше посочено, че агенцията ще се отчита пред е, съвета и пред Европейския парламент. Ще се прави оценка на уязвимостта и че тази информация ще бъде предоставена на двете институции. Също е, офицерите за връзка, нещо като шпиони в е, агенциите на държавите членки, ще могат да прибягват до техните услуги и държави, които ги няма. Този текст обаче засяга сериозно суверенитета на държавите. Тези офицери за връзка все още съществуват в много от държавите членки. Това са нещо като шпиони, отново искам да подчертая, които поставят под попечителство в известен смисъл държавите, в които оперират. Когато една държава има проблеми и трябва да разговаря с съседните държави и да се намери общо решение, до там да се поставя надзор, тази държава под надзор от някакъв подобен служител, това не е приемливо. Относно оценката на уязвимостта, трябва да се предприемат съответни корективни мерки от страна на изпълнителния директор, когато бъдат констатирани нередности. Също има прекалена централизация, която се предвижда чрез създаването на този резерв за бързо реагиране. На следващо място това, което най-много дразни, 18 член Така се позволява на Европейския съюз авторитарно да се намества, когато една държава не може да предприеме коригиращи мерки, така както са предвидени от агенцията. Има известно подобрение и трябва да отдадем дължимото на господин Павликс. Първоначално беше предвидено комисията да а, казва на държавите чрез изпълнителен акт какво трябва да прави. Сега съветът а, с квалифицирано мнозинство взема такова решение, но въпреки това засяга суверенитета на държавите и това е напълно неприемливо за мен и за групата, която представлявам. 21 век а, ще бъде свидетел на засилване на нациите, така че този текст може само да засили евроскептицизма в държави членки. Вече имахме близък такъв пример в Нидерландия с референдума, такъв предстои и в Обединеното кралство. Така че може да се очаква суверенитетски вод. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, че изчакахте така търпеливо. Моля да ви да говорите в рамките на не повече от е, две минути по време на изказването си. След това ще дам дума отново на представители на Европейската комисия, евентуално на председателството и на Фронтекс и на докладчика най-накрая. Така че ви моля да се ограничите в е, две минути. Господин Коелю има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред да благодаря на Пабрикс. Считам, че европейските граждани са наясно, че има извънредна ситуация и се изисква спешна реакция от Европейския парламент. Мнозина от колегите казаха, че това предложение е стъпка във вярната посока, но не е панацея. Ние се нуждаем и от допълнителни мерки. Искам да направя няколко коментара. Най-напред е, да подчертая, че има разлики между новата система за оценка на Шенгента и оценката на уязвимостта, които са предвидени в предложението на Европейската комисия. Едното не замества другото и двете оценки целят да подобрят е, самочувствието, доверието на държавите членки и трябва да видим кога а, да се прилагат. В отличие от останалите колеги, аз считам, че оценката на уязвимостта трябва да е насочена към това, че агенцията да има водеща роля. Няма ще да имаме проблемите с е, Шенген, ако го бяхме направили и по-рано. Временното а, спиране на Шенген е предвидено в Шенгенския кодекс вече. В това предложение трябва да стане изключително ясно. Този регламент не трябва да се използва, за да се заобикалят мерките, които вече са предвидени и които ясно са обосновани. Бъдещата гранична охрана трябва да играе по-важна и активна роля в операциите по връщането. И това трябва да бъде а, обратната страна на а, монетата, свързана с щедра политика на приемане и на обежище. И най-накрая искам да обърна вниманието на представители на комисията, че трябва да подчертаем, че новата агенция трябва да е свързана с шеп 5, 6 където се подчертават мерките, които да се предприемат и които да бъдат координирани от Frontex, най-вече операциите свързани с издирване и спасяване. Прилагането на 656 от 2014 трябва да се прилага автоматично. Ако комисията има по-различно тълкуване, тогава в регламента за агенцията тук, който разглеждаме, трябва да се предвиди разпоредба, където да се посочва, че решението ще се вземе именно в рамките на 656. Мариан Лористен има думата. Аз съм изпълнена с противоречиви чувства. Всички са съгласни, че това е необходимо. Необходимо е да се подсили шенгенската система, трябва да се защитят външните граници, че трябва да се намери решение на кризата и това е едно от тези решения. От друга страна обаче нямаме общо разбиране и решение по политиката на убежище. И едва ли можем да вземем някакво окончателно решение за тази нова система, без да сме наясно каква политика, обща политика на обежище ще бъде разработена. Говорим за връщане от една страна и за обежище това е нещо ново, нова форма на солидарност. Какво точно представлява? От друга страна, обхватът е, на всичко това съвсем не е ясно. Не е дефиниран ясен, но обхвата, тъй като гранична и брегова охрана е, има най-разнообразни функции. Дали е свързано с е, намаляване на миграционния натиск или пък с други дейности, които се осъществяват от бреговата охрана в държавите членки. Какво е решението, което се предвижда тук? На следващо място, когато говорим за европейската или за шенгенската е, граница, това е нещо много различно, ако видим границата е, с е, Русия или с средиземноморските държави. Там има различни проблеми. Господин Паврекс беше бивш министър на Латвия и Полша, Латвия, Естония и други, които имат руска граница, там нещата стоят по-различно. Дали се, тук се предвижда тези различни ситуации? Трябва ясно да се каже, че не става дума за военните заплахи, тъй като тук имаме сътрудничество с НАТО и това е нещо различно. Трябва да е ясно каква ще бъде обхватът, какви ще бъдат точно функциите, каква ще бъде връзката между политиката на обежище и граничната охрана. Също когато говорим за това какво е необходимо, за да се укрепят границите. Необходимо е да се намерят и технически решения – това се наблюдава и в Гърция и други, система на регистрация, както и много други неща. И на последно място, но не е по значение, защитата на данните. Това е сфера, в която работя. Дори при пълно спазване на това, което е предвидено, основният въпрос е какви данни са ни необходими за какви цели. Когато говорим за миграцията, това не са данни, които използваме 3 месеца в спешна ситуация. Ние трябва да използваме данни за следващите 3 месеца и за следващите години по време на процеса на интеграция. Отново ли трябва да събираме тези данни, как да ги обединяваме, каква база данни ще ни е необходима, за да имаме една ефикасна миграционна политика. Виждаме, че регистрацията сега върви много бавно. Необходими са по-нататък данни за да могат да се използват при интеграцията, при преместването и прочее. Това са неща, които трябва да се обсъдим. Т.е. има доста неизяснени въпроси. Ние трябва да сме готови за намиране на общо решение. Кристин. Аз считам, че в комисията водим все по-сюрреалистични дебати тъй като някой счита, че има нужда от повече Европа и в същия текст е, се казва, че това е драматично, това засяга правомощията на държавите членки. Основният въпрос тук опира до това, кой какво ще прави. Държавите членки е, са доста ревностни пазители на своите правомощия, особено когато става дума за защита на основните права но когато има някакъв проблем с тероризма, тога е вина на Европейския съюз, според тях, който не се свършил работата, не е прият а, а, ПНР, но а, нямаше да се а, предотвратят атентатите в Париж, ако имаше а, ПНР. Говорим за криза за, на миграцията. Аз не съм съгласна с този термин, но кой контролира границите? Европейския съюз ли ги контролира ли държавите членки? 3 милиарда са предвидени за тази цел. Трябва обаче да се контролира как се изразходват тези средства. Трябва да си зададем тези въпроси. И ако трябва да се свършат някои неща, за да се трябва да се избегне мигрантите, беженците, тъй като говорим за криза на беженците. 800 милиона са беженците по света. Европейския съюз се колебае да приеме 1 милион, което е нищожен процент от населението. Член 18 не е предвиден за да провери държи провери дали държавите членки контролират границите, а дали спазват международното право, европейското право за защита на правата на мигрантите и правата на беженците. Европейският парламент трябва да придвижи нещата напред, но не трябва да правим нещо, което няма да доведе до решение, докато се стигне до следващия етап. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа това, което беше казано от Петър. Представението беше много добре, бяха представени основните моменти, по които искаме да се постигне напредък като социалисти и демократи. В комисията многократно съм се изказвала по въпрос, който е, ми се струва важен. Ние трябва да представим изменения, тъй като на този етап не ги виждаме в доклада. Става дума за сътрудничество с трети държави. В член 53 е предвидено, че агенциите трябва да се сътрудничат с държавите е, е, членки относно трудовите договори за спазване на правата на търсещите обежаща и на мигрантите. Но сега нямаме възможност да извършим е, проверка. И това не е задължително по характер. Европейския парламент трябва да упражнява истински парламентарен контрол по отношение на споразуменията. Преди изключването им трябва регулярно да се следи за тяхното прилагане. В този смисъл агенцията трябва да излиза с ежегодни доклади. Комисията трябва да одобрява а, тези а, споразумения, но това трябва а, да е със съгласието и на парламента. Също да се осигурява техническа помощ от агенцията за трети държави. Механизма за разглеждане на жалби, свързани с а, проекто регламента и основните права трябва да намерят място в а, тези споразумения, свързани с а, а, труда. Ние трябва да превръщаме обаче това в а, символична административна процедура. Трябва да са предвидени санкции при нарушаване на основните права. Наблюдатели от трети страни, които се канят от агенцията, също трябва да се имат предвид. Трябва да се засили 35 член за граничната и брегова охрана и агенциите на държавите членки трябва да бъдат, бъде направено необходимото, за да бъдат установени лица, които са жертви на трафик на хора и други престъпления. По отношение на общата политика за защита и сигурност, морска сигурност, Що се отнася до а, европейската бъргова охрана, да, ние имаме нужда от а, агенция с такъв капацитет, но съм шокирана от целите, които са заложени. Имаме трафик на морските граници? Да, има такъв, но не виждам загриженост. Имаме проблем с трафика на оръжие по границите си, но не се споменава никаква загриженост. Замърсяването. Притеснява ли ни това? Не. Заплахи от химически, биологични оръжия. Няма дума и за това единствената загриженост проистича от това, че трябва да бъдат депортирани бежанци и мигранти. Това е шокиращо. Агенцията всъщност, която се предлага, е агенция за депортиране. Не се говори за нейната същност, като извършваща операции, издирвателни и спасителни А, операцията, която бе проведена, всъщност доведе до това до спасяване на 9000 души. И това е мисия, която е подвластна на международното право, международното морско право. Това е съществено като мисия на тази агенция, а не военните действия и военните функции, които ще се провеждат по море. Като тук не бива да загръбваме и правата, по, работата свършена под защитата на права, но, но а, ние всъщност сме стигнали до края на възможностите си. Аз съм за създаване на брегова охрана, но не така както е предложена, не с тези характеристики и особено към този момент, когато бе подписано това споразумение между Турция и Европейския съюз. Била съм в лагерите в Гърция миналите почивни дни. Това е неморално, незаконно, но неприложимо Кажете ми за какво става дума. Спасяване на Шенгена. Комисията и съвета сочат ли с пръсонези държави членки, които всъщност взривяват Шенген, като въвеждат граничен контрол и пречат на това границите да бъдат отворени и породиха тази гъ... Е, криза с Гърция. Нека не се заблуждаваме. Това е срамно. За гранична и брегова охрана съм, но не в този вид председателя. Благодаря, господин председател. Чух какво каза колегата. Нека спомена моето мнение. Нужно е да имаме по-добър, по-добър контрол на външните граници. Има натиск, затруднени сме да осигурим такъв контрол. И сега е момента за солидарност съвместно да изградим Фронтекс, да продължават с издирвателни и спасителни операции, да водят битка срещу трафикантите на хора, които експлуатират бежанците с по-добри средства, с повече институционален капацитет и държавите членки, които трябва да контролират граници, да могат да го правят. Съгласна съм с колегата, че трябва да има по-голяма прозрачност и затова приветствам доклада на господин Пабрик конфликт, защото той внася по-голяма яснота относно компетенциите на държавите членки и агенциите на ЕСЕ стигаме до същината. Суверенитет плюс максимална подкрепа и съвместна работа на институциите. Необходимо е да се намери този баланс, тъй като решенията на съвета трябва да се вземат с мнозинство и държавите членки трябва да възприемат оперативните планове на агенцията, те да не бъдат налагани. Това, което ми се ще да видя е по-голяма яснота. Надявам се, че докладчика ще може да я предостави. Тази, ако тази агенция не може ефективно да контролира външните граници и не прилага оперативния план, то тогава съвета като крайна мярка може да препоръча на базата на предложение от комисията една или друга държава членка да въведе вътрешен граничен контрол за 3 или 6 месеца. Въпросът ми тогава е това подменя ли възможността да се използват европейската гранична охрана без разрешение от държавата членка? с възможност да се въведе отново граничен контрол от някоя страна. Ето това ми е въпроса. Приветствам създаването на тази нова агенция или доразвит Фронтък ще подпомага държавите членки при връщането на лицата. Но това не бива да отнема възможността за вземане на окончателно решение от държавата членка. Също така приветствам това Фронтекс ще има служител за защита на основните права. Това е последната точка, която трябва да бъде доизяснена. Именно по този начин държавите членки ще бъдат задължени да осигуряват техническо оборудване, граничари и всички други необходими средства. Благодаря на колегите на докладчика. Доклада наистина е много важен. Госпожа Пенели, последен оратор. Благодаря, господин председателю. Аз всъщност не съзирам тук моята Европа. Как ще бъде защитена от тази гранична охрана, агенцията по връщането или депортационната агенция? Удивително е наистина да чувам хората да казват тези думи тук в Европа. И европейският проект трябва да действа бързо, да е ефективен. Да, но трябва да използваме прилагателни като справедлив и правомерен. Как агенцията ще постигне своята ефективност? От тук проистичат и въпросите ми към господин Пабрикс. Първо му благодаря за доклада и въпроси имаме към господин Лиджери от Frontex. Има някои теми, които ме притесняват. Що се отнася до съвременния вариант, вариант на Frontex и граничната и прегова охрана. Възможността за маневреност, за групи за намеса, за реагиране. Изглежда, че те могат да се намесват в делата на държави по отношение на връщането, без дори въпросната държава членка да е дала съгласие за това. Дори и тези държави да се противопоставят на операциите по връщането. Необходимо е тук повече яснота защото ако ние направим този скок към федерално устройство, както каза колегата, този вид промяна води към централизация. И няма нищо общо в федерализма, по моето тълкование. И на второ място – реално предвидените правомощия. Като че ли има някакво смесване на противодействията на тероризма и политиката по отношение на обежище. Когато господин Леджери говори за сливането на първи и трети стълб, бих искала да поясни точно какво има предвид защото като че ли няма предвидени никакви мерки за защита. Когато една агенция с един ръководител, който отговаря за жалбите по отношение правата на човека, как такава една агенция ще осигурява прилагането на политиката за външна и вътрешна сигурност, когато действат в трета страна срещу тероризма. Това всъщност е в сферата на външната политика. Последен оратор. Благодаря, господин председателю. Много неща бяха споменати. Ще съкратя своето изказване. Ако всички сме на мнение, че външните граници на държавите членки са външни граници на ЕСЕ, то тогава всички носим отговорност и затова трябва да има Европейска агенция обаче конкретно каква е целта, какъв е предмета на тази агенция. Ако наистина искаме да имаме европейс, европейска агенция, то тогава трябва да има общи правила и повече и по-добро сътрудничество между държавите членки. В противен случай хората няма да могат да работят в тази агенция. Искам да се съсредоточа върху три области на едно мнение сме, че тази агенция трябва да разполага с различни експерти по престъпни деяния, състави, езици. Някои ще работят в държавите членки, ще бъдат командировани, в зависимост от ситуацията по границите. Говорим и за достъп до бази данни. За какво говорим? различни експерти, които във всеки един момент ще имат достъп до национални или европейски бази данни за каквато и да било цел по всяко време. И какъв ще бъде този достъп? Пълен достъп или ограничен достъп? Не разбирам процедурите какви ще са. Претесняваме и а, също така предвидения е обхват на правомощията, правомощията на ген, генералния директор, защото там липсват елементи на демократичен контрол. И трето, не става дума за това дали бързо могат да бъдат вземани решения. Защо да е лошо да не вземаш бързо решение, ако след това по прилагането, практиката от самите държави и членки не е на място. И как тогава да повярваме, че ако изпратим експерти от една страна в друга, всичко ще сработи? Много държави членки към момента не командироват свои служители в Гърция за регистрацията. Толкова е важно да бъдат регистрирани всички хора, които влизат в Европа, за да знаем кои са те, но държавите членки не са готови да окажат подкрепа. Как тогава да повярваме, че дори да приключим с законодателния акт, всичко на практика ще бъде изпълнявано? Много са висящите въпроси но най-вече ме притеснява следното. Ако създадем такава агенция, която то трябва да се съсредоточим върху добрата законодателна дейност, а не бързата законодателна дейност. Командироване на хора от тук на там, дали това ще бъде подкрепено от сегашния европейски бюджет? И тогава си задавам следния риторичен въпрос. А какво тогава ще бъде предвидено за всички други области в бюджета? Много са въпросителните. Ако ми позволите само да обобщя, господя Зипъл приключи. Ще ми се, тук без да се извинявам за това, че докладчиците в Сянка и всички други изказали се много подробно представиха становищата на своите групи. Получихме много добра обратна връзка. Това ще е полезно за докладчика, въпреки че заседанието се оказа много дълго за понеделник вечер. Уморени сме, но си струваше, независимо от ограниченото време, което имаме за досието. Сега ще помоля докладчика да вземе думата, но разполагаме с залата до 9.30. Не искам да говорите само на мен и всички други да са напуснали залата. Все пак имаме и други досиета. Моля ви да бъдете конкретни. Ще дам думата на господин Пабрикс. Преди това се чудя. Имахме конкретни, имахме риторични въпроси, зададени към комисията и към надзорния орган. Едва ли ще можем да получим обстойни отговори от комисията, но Разбира се, може да отговорите на всички въпроси, въпреки времето, с което разполагаме, но съвсем накратко изказване от комисията, съвсем накратко, кой друг? От господин Лиджери, който много внимателно ни слуша и търпеливо, ако нямате възражение, и, после, и господин Пабрикс. Така че господин Деклойстър, господин Лиджер и най-накрая господин Пабрикс. Представителя на комисията. Brief, but... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратък. Не съм убеден, че всеки път разбирам дали въпросът е риторичен или не. Председателя, всъщност риторичен, като казвам, имам предвид, че хората така или иначе ще внесат изменения възоснова на онова, което са казали. Вие отговорете на другите въпроси за 2-3 минути. Представителя на комисията, ще се опитам да мина през повечето въпроси и да поясня. Първо по отношение на споделената отговорност и факта, че това може да доведе до аспекти, по които никой няма отговорност. Нека да сме пределно ясни. Когато говорим за обща отговорност, трябва да се каже, че основната отговорност за управлението, защитата на границите остава от държавите членки, а компетенциите на агенцията са описани подробно в предложението. Така че трябва да е ясно кой за какво носи отговорност. По отношение на човешките права и тяхната защита няма празнота. Ако текста на член 7 не е готов, в пълна степен според вас и не е ясен, ние сме готови да го преработим. Издирване и спасяване, някои от хората, няколко наброи бяха те, засегнаха този проблем – в член 7 се описват задачите на агенцията и там говорим ясно за хуманитарни, спасителни операции, издирване и така нататък. Всичко това може да е част от действията на агенцията. В тази връзка имаше изказване на господин Коелю, позоваването на регламента относно морското право от 2014 година. Той се споменава в съответния член посветен на оперативния план. Ние очакваме и държавите членки и агенцията да зачитат буквата и духа на този регламент, когато създават своите оперативни планове. Някои от вас казаха какво ако има нужда от спешни действия по силата на член 18. Нека да бъдем пределно ясни. Frontex, новата агенция, няма да може да изпраща своите служители, ако държавата членка не сътрудничи. По силата на споразумението, по силата на оперативния план и чрез даване на инструкции. Суверенитета в крайна сметка винаги ще бъде зачетен. Радваме се, че и в съвета, и тук в парламента се върви в една и съща посока, а с други думи, както е по силата на член 26 от Шенгенски граничен кодекс, да се предостави помощ, когато обаче една държава членка не предприема действия или не иска помощ, комисията може да предложи на съвета да препоръча въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници. По отношение на бюджета имаше конкретни въпроси. Нека да ви напомня най-важните цифри. За 2016 година субсидията за Frontex, приета е тя вече 238 милиона. Това отчита увеличението от 2015 година е, има се предвид отрояването на бюджета на Посейдон и на други програми, за да се спасяват човешки животи в а, морето. До 2020 година трябва да имаме увеличение трябва да имаме 232 милиона, но това не е значително увеличение увеличението на персонала ще има такова увеличение от 400 на 1000 членове на персонала на агенцията. Това ще стане естествено постепенно, за да може агенцията в крайна сметка да успее да е, интегрира този нов персонал. По отношение на бюджета имаше идея за създаване на отделни бюджетни редове. Аз не съм експерт по бюджети но мисля, че финансовата автономия на агенцията може да бъде засегната. И ето защо този проблем трябва да се обсъди от всички страни. Мисля, че има бюджета наред за една такава агенция. Контрола от страна парламента е възможен въз основа на единния програмен документ, в който има многогодишен и годишен компонент – между другото, има и доклад за дейността, който се предоставя на парламента. Имаше много конкретни въпроси. По член 26 е, информацията, която агенцията би могла да предоставя на държавите членки в случай, че има връщане. За нас тази разпоредба представлява едно позваване с общ характер. Това е обща разпоредба, повтарям, може да се иска от властите в трети страни да се издадат документи за пътуване, например, за да може да се репатрира съответното лице по отношение на така наречената област на горещи точки. И докладчика и съвета вече заявиха, че това понятие гореща точка или hotspot трябва да получи малко по-голяма плътност, Съответно, в компромисния текст има определение на това понятие. Трябва да сме пределно ясни. Когато една държава е изправена пред голям, огромен натиск на външните си граници, подхода на горещите точки може да се изпълни, но горещата точка може да бъде и на друго място, не само там, където хората пристигат. Например, ако на едно пристанище се разтоварват мигранти, мястото на регистриране, мястото където се снимат пръстови отпечатъци, мястото където се правят медицинските прегледи и така нататък, всичко това може да е на друго място. Само, че съвета и парламента ще трябва да се договорят за точното определение тук, каква да бъде юридическата формулировка. Поискахте от мен, господин председател, да съм кратък. Надявам се, че поне на най-конкретните въпроси съм дал отговори. Председателя, много съжалявам, че ви ограничавам, но виждам, че колегите вече напускат залата. Не ми се иска господин Пабрикс да говори сам на себе си. Можехте да отговорите на много повече въпроси, знам това. Господин Леджери, знам, че утре ще бъдете на срещата на докладчиците в Сянка. Благодаря ви за това, че изслушахте всички депутати. Може ли да отговорите на най-конкретните въпроси, които ви бяха зададени? Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на въпроса, свързан с ролята на агенцията що се отнася до сигурността на външните граници. Ролята на агенцията по-настоящем не се свежда само до това да се следи миграционния поток и най-вече незаконната миграция. Ние имаме роля, що се отнася до борбата с организираната престъпност, и все по-засилена става нашата роля в борбата срещу тероризма. Искам да ви дам няколко примера, неща случили се неодавна, за, за нашата роля. Ще отворя скоба и ще кажа, че имаме нужда от по-ясна правна рамка за нашата дейност. И ето сега, например, когато става дума за приемането на общи показатели за риска на външните граници. След терористичните нападения миналата година, съвета поиска комисията и Европол да създадат така наречените общи показатели за риска, за да се идентифицират потенциални бойци, които се връщат в Европа. Не говорим, подчертавам, за граждани от трети страни. Говорим за европейски граждани, които напускат Европейския съюз и отиват в държави, където могат да бъдат обучени за терористи и, терористи и след това се връщат в Европейския съюз. Фронтекс беше помолена да сътрудничи в този процес и ние създадохме програми за обмен и разпространение на добри практики за да може тези практики да бъдат внедрени на гранично контролно-пропускателните пунктове. И тук нямам предвид само горещите точки. Говоря за обикновените гранични пунктове, летища, сухопътни пунктове, там където минава основния поток от обикновени граждани и пътници. Работехме в тясно сътрудничество с Европол ако за бъдеще искаме да имаме зона, в която няма граничен контрол, то тогава външната ни граница трябва да бъде използвана като филтър, на който се пресяват потенциалните заплахи. И аз не говоря само за мигранти или за чужденци. Ако един европейски гражданин е издирван от правосъдието или от полицията, в една държава членка, ще е жалко, ако не можем да го спрем, когато той напуска Европейския съюз. Така че, ако искате от Frontex да подкрепя държавите членки на гранично контролно-пропускателните пунктове, на външните граници или в някоя гореща точка, то ние ще трябва да можем да си сътрудничим с правоприлагащите органи, като митниците, като полицията и ще трябва да можем да прехвърляме данни на Европол, на Евроюст и така нататък. Този цялостен подход на действие трябва да бъде развит. Знаете, че в момента вече нямаме трети стълб – но това е една цел, която трябва да можем да изпълняваме, за да имаме нормално функциониране на външната граница. По отношение на политиката на репатрирането, нека да потвърдя казаното от комисията. Ролята на Frontex, бъдещата роля на агенцията, трябва да бъде да се подкрепят държавите членки в изпълнението на споразуменията за реадмисия с трети държави, идентификацията е от съществено значение и тук правя връзка с така наречения подход на горещите точки. Ако мигрантите се идентифицират и регистрират както трябва в рамките на горещата точка, то данните, които се събират в рамките на горещата точка, трябва да могат да се използват и те могат да помагат и за целите на връщанията. Агенцията вече е започнала да помага на държавите членки е, с цел придобиване на документи за пътуване и така наречените лесе пасе. Прекъсва председателя господин Лежери. Е, ще трябва да ви прекъсна. Утре ще бъдете на среща на докладчиците в Сянка. Ще говорите за процедурата, ще участвате в е, процеса. Поради това, че времето ни притиска, ще трябва да дам думата на господин Пабрикс. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги, за всички въпроси и коментари. Много въпроси вече получиха своя отговор, комисията отговори на тях. Много от вашите въпроси са били обект на обсъждане между мен, между докладчиците в Сянка и между всички други хора, които са присъствали на нашите срещи. Мисля, че повечето отговори вече са дадени. В заключение, нека да кажа, че работата все още продължава. И би било наивно да си внушаваме, че приемаме този документ, който ви представям днес. Не, работата продължава и всяко едно добро предложение ще бъде обсъдено, ако не между всички нас, то между докладчиците. Още няколко неща. Нека да ви напомня, да не се губи все пак общия контекст. Да не губим от поглед цялостната картина. Както казах в началото, това не е панацея. Не можем да решим всички наши лични и европейски проблеми само с едно досие, посветено на някаква агенция. Нека да не го забравяме. Това е само една крачка напред. Ако я направим обаче, ще можем да направим и другите крачки. Искам да гарантирам на госпожа Сипел, че ако приемем настоящото досие, то ще бъде изпълнено, защото имаме нужда от него. И аз вярвам в онова, с което се занимавам. Имаме нужда от компромис, естествено. Добър компромис в парламент. Защото в нашия парламент има много различни групи. Виждате, че има групи, които искат да се върнат националните граници и има групи, които се осланят на песента Imagine на Джон Ленън, в която се казва, че няма нужда от граничен контрол. Трябва да намерим обаче компромис, който да удовлетворява всички и трябва да стигнем до този компромис за относително кратко време. Ако се забавим, ако работим бавно, това не е гаранция, че ще стигнем до по-добро решение. Аз мисля, че можем да се справим. По другите въпроси, мисля, че ще се върнем към тях, след като минат още няколко срещи на докладчиците в сянка, мисля, че в идните месеци ще подобрим текста по такъв начин, че повечето хора да са доволни. Госпожа Лауристин, много въпроси засегна. Готов съм да се срещна с вас и лично да ви отговоря. Благодаря, казва председателя. Да, наистина имаме кратки срокове. Крайният срок за внасяне на изменения кога е? 20 април. 20 април в 2 часа на обед. Винаги споменаваме точен час, когато нямаме много време. Искам да благодаря на всички колеги и докладчици в сянка, които работят толкова усилено. Благодаря на всички, които останаха в залата толкова докъсно в тази е, Страсбургска вечер в понеделник и сега ще преминем към последната точка от дневния ред. Става дума за условията за вливане, влизане и пребиваване на граждани на трети страни. Е, става дума най-вече за хора, които се занимават с научни изследвания, образование, ученически умен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми ОПР. Докладчик е Сесилия Викстрем. Дали си готова? Хапнали вече, придобили нови сили. Няма да има представене. От моя страна крайния срок е, 13 април. Заповядай. Скъпи колеги, тъй като някои вече се тръгвате, искам да кажа, че унези от вас, които се занимават с този въпрос, ще останат още няколко минути. От доста време не сме обсъждали въпроса за изследователите и студентите. Колегите, както и аз, разглеждахме други теми. Беше постигнато широко съгласие на тристранната среща преди няколко месеца. Но искам сега да се възползвам от възможността да благодаря на комисията, на Люксембургското председателство на съвета и най-вече на всички докладчици в Сянка, които работиха в екипа. След постигането на политическо споразумение и изчистването от правна гледна точка на текста, съветът неодавна прие окончателния вариант на текста, което означава, че топката отново е в нашата част на полето, за да може да финализираме пакета. Трябва да се гласува на 29 април в Либе и а, на първата пленарна сесия през май да се гласува в пленарна зала. Колеги, нищо от съществената част на директивата не се е променило по време на тези технически промени и изчистването на текста, точките и запитайте, Политическият резултат е същия, както имахме при приключването на трилозите. Това се разбира от само себе си, но въпреки това го казвам. Това е необходима техническа стъпка, която предприемаме сега, за да може да се приключи работата по досието, чрез използването на процедурата за равно приемане на второ четене. Колегите трябва да следват същия модел на гласуване, както миналия път. Надявам се, че всички ще подкрепят тази важна инициатива, за да може Европа по-лесно да привлича най-добрите изследователи и студенти и да запазим своята конкурентоспособност в глобализирания свят. Чрез тази директива съм убедена, че ще можем да постигнем компромиси, които да опростят процедурата и да примахнат голяма част от бюрокрацията, за да могат тези хора да дойдат на европейския континент и да дадат своя принос. Трябва да подчертаем, че държавите членки така ще разполагат с инструменти, за да се справят с всякакви опити за злоупотреба с системата. Обхватът на директивата сега включва също доброволци и стажанти, Вътрешно европейската мобилност ще се опрости и разшири както за студентите и изследователите, така и за членовете на техните семейства. Членовете на семействата ще могат да работят в Европейския съюз и ще имат също засилен достъп до пазара на труда и студентите. Те могат да останат по 9 месеца легално след приключване на обучението си, имам преди студентите, за да могат да започнат работа или да стартират свой бизнес. Трябва да се възползваме в пълна степен от потенциала и творчеството на тези хора. ОПР също ще бъдат включени в директивата, въпреки че това е optional Те се включват в други правни инструменти, което им осигурява закрила срещу неправомерно използване на техния труд, за да могат да бъдат спазени основните им права. В дебата за миграцията ние фокусираме вниманието си върху убежището по очевидни причини, причини но е важно да осигурим също и правна закрила за законна миграция. И именно за такъв пакет става дума тук. Благодаря ви много, тъй като ние доста напреднахме с времето и сме обсъждали този въпрос многократно преди. Аз искам само да изразя своята убеденост, че ще имаме положителен резултат при гласуването. Благодаря. Вече споменах до кога се приемат изменения. Знаете, че аз много държам на законната миграция. Това е труден аспект, свързан с законодателството и високо цена на високо ценя нези от вас, които останахте на местата си и слушахте представението по тази последна точка от дневния ред. Има дори желаящи да се изкажат. Не знам дали да ви дам думата. Не, нали? Не можем да го позволим. Вижда се какво искате чрез е, езика на тялото. Искате ли да кажете нещо? Съвсем накратко, господин председател. Аз представлявам най-голямата политическа група в парламента и затова трябва да изразя мнението им. Високо ценя този регламент, по-скоро тази директива и подкрепям голяма степен докладчика и казаното за отличната работа. Няма да се спирам на доклада. Искам да кажа защо е важен. Не става дума за отварянето на друг канал за миграция към Европа, а за борба за привличане и задържане на таланти, които толкова са необходими на Съюза. Става дума за работни места, за конкурентоспособност, за растеж, тъй като нашата економика е базирана на знанията. Така ще имаме оптимизирани процедури, ще бъде намалена бюрокрацията и ще имаме възможност да, да, да задържим студенти в Европа след приключването на тяхното обучение, тъй като преди това беше голям проблем. Бях много кратка. Да, така е много добре е казано. Таня Файон, също. И после Кристин Вержия, но ви моля да бъдете кратки. Ана Мария отвори вратата към провеждането на дискусия като докладчик в Сянка. Аз също искам да благодаря на Сесилия, както и на останалите колеги, тъй като работата беше трудна, но това е един от малкото документи, които създават законни и безопасни канали към Европа и за това е толкова важен този документ. Сесилия знае, че ти вършиш отлична работа. Беше трудно да се постигне компромис за всички, но вече сме стигнали до финала. Благодаря, Таня. Кристин Виржия. Ще бъда кратка. Обещавам да бъда кратка. Гое често критикуват миграционната политика на Европейския съюз, но в този случай нямаме проблем да гласуваме в подкрепа на текста, тъй като той върви в желаната посока. Що се отнася до останалата европейска политика, в миграционната политика а, трябва да се направи допълнителни усилия, за да се привлекат млади таланти. Много млади а, хора сега а, учат в Австралия, Канада, САЩ, в Турция, а не в Европейския съюз. И само това исках да кажа. Това е важно за другите аспекти на миграционната политика. Благодаря, Мари Кристин. Яна, искам да добавя нещо ще се даде възможност на хората да се върнат в своите страни и да помогнат да възстановят държавата си. 140 сирийски студенти имаме сега в Португалия. Те бяха поканени от президента Сампайо. Те ще придобият компетенции и след това ще могат да се върнат в страната си, за да могат да допринесат за нейното възстановяване. Така че това е в наш интерес, в интерес на тези държави. Освен това, нещо още по-важно, това е важен канал за законна миграция към Европейския съюз. От една страна, нашия опит показва, че да се даде приоритет на обединяването на семействата е също друг приоритет, на който трябва да държим. Това искат те, това искат семействата им, в случая с сирийските студенти, за които споменах. Това може също да се има предвид в документа, подготвен на Сесилия. Благодаря ви. Точка разни, колеги, няма. Следващото заседание ще бъде във вторник, 12 април. Благодаря ви, колеги. Благодаря, Сесилия.